продуктите, които са произведени от тях. Как бихме могли да постигнем тази цел? В този а, кратък доклад съм се опитал да отговоря на този въпрос. Ще се спра само на няколко неща. Зои ще се спре на а, понятието робство като термин. Ораторката говори без микрофон. В доклада сме разгледали възможността за промяна на термините, които използваме. Използваме и статистики за трафика на хора и робството. Описали сме едно проучване. Считаме, че е важно да има такава промяна, защото без нея не може да се съсредоточим върху този механизъм, който заробва някои хора тази промяна означава изцяло да се откажем от трафика на хора. Удалили сме влияние и внимание и на възможността държавите членки да сложат край на робството в техните страни. Това е доста емоционален термин. Разгледали сме цялата верига по доставки, разгледали сме търсенето на сексуални услуги и спрели сме си на проституцията, като сме изработили работна програма за слагането на край на робството в Европа и сме използвали робство, а не трафик като термин. Благодаря. Нека да ви представя някои от зоните, които разглеждаме. Всъщност, нека да перифразирам. През 70-те и 80-те години говорихме за за използването на труда на хората, а днес използваме съвсем различен термин, като включваме всякакъв вид работа. Едно от нещата, които сме се опитали да изведем на преден план в доклада, е именно този термин. Защото по света имаме много работа, която се извършва и а, която не е свързана с робство. Тоест, хората, които работят, а, получават зачитане на техните права и съответното възнаграждение. Но в много държави този тип работа а, бе подкопана. В тези държави заради робството се отклонихме от първоначалния термин – в Северна Индия, например, подкрепяхме развитието на някои а, жителите на селата, като те получаваха пари за изграждането на съответното село. Питаме се, не е ли добра идея хората, които ушким сме заробили, да построят клиника, която ще служи на жителите? Това се отнася до производството на продукти и въжи за цялата верига на доставки. Това ви показва потенциала, с който можем да работим в борбата с робството. Упоменах веригата на доставки. Много от хората в робство не живеят в Европа. Те живеят в Южна Азия, в Северна Африка и така нататък. Това е разбираемо. Но знаем също така, че продуктите на робския труд много често са електронни електронни, електронна апаратура, това е стоманата в колите ни, продуктите идват от Бразилия, същото въжи и за скаридите, например. Това са все продукти, които са резултат от този робски труд. Повечето от тези стоки и продукти не отговарят на това, а, което а, ние очакваме. Много част от стоманата, например, от а, другите продукти а, са а, произведени по този начин. Но ако ние искаме да сложим край на това и да имаме ресурси, които ако се вгледаме в ресурсите, които използват тези, които пробват другите хора, то тогава ще видим, че въпреки, че те са много малка част, все пак заслужават нашето внимание, защото в крайна сметка ще страдат хората в робство. И може да се стигне до влушаване на ситуацията. Всъщност ние не говорим за бойкотиране на тези продукти, а за активни действия, които да защитят правата на тези хора. Много е важно да мислим за това като за епидемия. Ние сме общност от нации и трябва да помислим как да действаме. Ако имаме някаква нова заплаха от болест, дали научната и развойна дейност ще ни помогне да открием как да изкореним тази болест и тази епидемия. В този случай ще се обърнем към експертите, за да ги попитаме как да излекуваме болните. Ще потърсим причините, ще потърсим начина по който можем да се справим с болестта. По същия начин трябва да постъпим и тук. В много а, държави днес по а, света а, знаем че успеха се крие в Съюза. Например, птичия грип. Тогава всички действаха заедно. Но ми се струва, че можем да направим паралел с този случай и робството. Мисля, че това ви показва по какъв начин една общност от нации може да се справи. Благодаря. Професор Валс, I'm not sure. Благодаря, професор Вал. Не, не знам дали професор Трат иска да вземе думата. Тогава отново добре дошла на госпожа Мирия Василиадо, координатор за борба с трафика. Вие работите в генерална дирекция ХОМ и се занимавате с изкореняването на трафика на хора от 2012 до 2016 но разбрах, че вие вече сте чели проучването и бих искала да ви помоля да направите коментар по него. Благодаря. Благодаря за поканата на подкомисията и от председателя. Винаги е удоволствие да идвам в парламента, защото работата срещу трафика на хора в рамките на тази работа тази подкомисия е най-важният ни съюзник. Благодаря и благодаря, че подкрепите и моята работа. Искам да започна като коментирам този документ. Искам да отбележа някои неща. Ако има време, ще ви разкажа и повече за работата на комисията. Имам три различни типа коментари върху документа. Първо, за обхвата, което е основното. Второ, е правната аргументация и третото е съдържанието. И нека да започна с обхвата. Много внимателно слушах авторите на документа. Проучването се занимава с съвременните форми на робство. И това, което липсва в този документ е външната политика. Рамката на ЕС за външна политика се опира на външната политика на ЕС по отношение на действията срещу трафика. Ако разглеждам документа и неговото приложно поле, документът се занимава с вътрешната политика на ЕС и отделните политики на държавите членки. За мен това е, е проблематично с оглед на приложеното поле на тази комисия. Става въпрос до голяма степен за прилагането на стратегията на ЕС, както почитаемите членове на парламента отбелязаха. Да, наистина това е политика на ЕС, а не за външни дейности. Да премина към правния елемент. Като излезем извън идеологическия елемент, Работила съм в академичните среди над 15 години, не знам дали това е добре или зле. Ако разгледаме правното съдържание, политиката на ЕС е срещу трафика на хора е заложена в договора за ЕС, е член 83. Там се говори за сексуалната експлоатация срещу жените като европейски приоритет. Така че това е положението. Робството, заедно с трафика на хора, са забранени от Хартата за основните права на ЕС. Така се казва в договора. И за разлика от това, което аз разбрах, трафикът на хора включва робството като форма на експлоатация. Тоест, робството се, не, не се включва толкова добре в дефиницията на ЕС за трафика на хора. Нашето законодателство относно трафика, чието крайен срок за транспониране беше април тази година, трябва да се включва. То трябва да включва минимални мерки за предотвратяване на проституция, просия, робство, практики подобни на, на робство или изпълняване на криминални деяния. Това е правната дефиниция, така че трябва да обърнем голямо внимание на член 83 от договора в това отношение. Трафикът на хора не означава, че те непременно ще бъдат роби. Последиците за държавите членки с оглед на задълженията им за правата на човека е взето предвид няколко пъти пред международните съдебни органи. Те, това е регулирано от няколко правни рамки. Ето това е нашата правна основа. На страница 8 има много въпроси, но няма да минаваме един по един, защото те много ясно описват европейската стратегия. Повечето от въпросите могат да получат отговор. По препоръките има няколко от тях. Повечето от тях се отнася до вътрешните действия, вътрешната политика на Съюза. Искам да попитам председателя дали ще има някакъв момент, в който ще се дискутират отделни точки от тях относно това, че трафик, борбата с трафика на хора е приоритетна задача на ЕС, имаме два курса там е за борбата с тероризма и за борба с трафика. Държавите членки трябва да работят активно и наистина да обръщат внимание на тези въпроси. В статистическия анализ, както беше представен, е казано, че 1,3 милиона души в ЕС са а, жертви на трафик и робство. Тук трябва а, да, се, да се отбележи, че беше казано, че Европейският съюз не разполага с достатъчно надежни данни. Не знам какъв е подходът за събирането на тези данни и каква е методологията. Това може да бъде проблем. И имаше и някои така странни задачи, за, и, за, странни начини за събиране на данни. Комисар Мостро представи именно това, когато говорихме за събирането на данни събирането на данни от държавите членки е много проблематично, тъй като това са сериозни нарушения на човешките права, но все пак е първи опит и трябва да продължим. Това, което виждаме е увеличаване на идентифицирането на евентуалните жертви на 18%. Имаме около 24 000 души, които са идентифицирани като евентуални жертви на трафик. Имаме намаляване обаче на присъдите и на разследванията на тези случаи. Това може обаче да бъде проблематично, защото имаме по-малко жертви, защото ги идентифицираме по-добре или просто имаме по-голям процент. Трябва да се види кое от двете. Сексуалната експлоатация 62%, 96% от тези жертви са жени и момичета. Жертвите на трудовата експлоатация са спаднали през 2010 до 13%. Има и много други статистически данни, които ще ви спестя. Ще ви кажа, че 61% от жертвите на трафик, идентифицирани в ЕС, са граждани на ЕС. Според мен това е важно. Също така говорим говорим, че докладът критикува комисията, че използва непоследователна терминология. Искам да се обърне повече внимание. Ще ви дам пример. Говори се за насилствена сексуална експлоатация. Има ли форма на експлоатация, която да е по взаимно желание и доброволна? Имам и друг въпрос. На страница 7 цитирам. Като не се предоставят точни данни, ЕС пречи на откриване на нарушенията в случаите на трафик, свързани с а, търговска или сексуална експлоатация. Както пише там, да, трябва ли да разбираме, че сексуалната експлоатация е форма на работа? А и тогава какво е сексуална експлоатация? Малко съм объркана по този въпрос. Какво, това, което правим в ЕС, и това, което искаме от държавите членки, е да се занимават с всички форми на експлоатация. Разбирам от проучването, ако, ако прочета между редовете, че трябва да имаме малко повече разбиране за сексуалната експлоатация и политиката, която прилагаме. Това, което аз знам, е, че нашите данни показват, че по-голямата част от жертвите продължават да бъдат жени и деца. Нямаме индикация, че всички наши усилия са взети предвид. Знаете, дали някои държави членки или извън ЕС имат такъв модел, който наистина да е успял да се справи с сексуалната експлоатация и трафика на хора. Така че броят на жертвите да е спаднал. И ако е така, тогава да спрем да работим. Има аргументи с оглед на превенцията. Няма да се занимавам с това толкова много. Мога да кажа, че директивата на ЕС задължава държавите членки да вземат ефективни мерки, за да, за да може да се прилагат превентивни мерки в тази област. Държавите членки трябва да криминализират използването на услуги, ако се знае, че лицето е жертва на експлоатация. Те трябва да докладват на парламента и на съвета за създаването на тези политики, придружени от съответните предложения. Трябва да работим не само по идеологически причини, а и защото нашето европейско законодателство ни заслужава. Ни задължава, извинете, да го правим. И съответно трябва да представяме доклади. До, до днес до днес законодателството имаме 11 регламента, които са транспонирани. Парламентът до този момент ни е бил много полезен в създаването на подобни инструменти тъй като това са изключително амбициозни правни инструменти. Съответните държави членки трябва спешно да транспонират тези законодателни документи. По отношение на ЕС, стратегията на ЕС, няма да подчертавам всички отделни действия. Има 40 такива. Аз съм отговорна за контрола и прилагането на стратегията. Мога да кажа, че те са насочени към жертвите. Ние сме се насочили изключително към тях. Събрахме 70 директиви на ЕС и обобщихме всички права на жертвите на трафик, с които разполагат в тези директиви. Преведохме ги, така да се каже, на много достъпен език – и това беше приветствано и от държавите членки, и от другите участващи страни. Ня... Държавите членки приеха решенията на съвета за подкрепа на тази стратегия. Имат също и много действия с оглед на трудовата експлоатация. Ние правим много по този въпрос, включително през 2014 създаването на Европейската агенция по труда. Ние ще можем да подпомогнем, за да можем взаимно да си помогнем в усилията за прилагане на европейските политики в правните рамки на държавите членки. Няма да преминавам през всички отделни действия, но искам да кажа две неща. Едното е за финансирането голямо количество средства бяха пренасочени към тези действия. Искаме да създадем повече кохерентност в тези политики, които засягат работата за борбата с трафика. 11 генерални дирекции внесоха проекти по тази програма. Е, разширяване, развитие и така нататък. През последните две години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 Съюзът трябва да фокусира своето внимание и това е, се основава на много различни критерии, които може Okay. It... Благодаря. Сега можем да продължим. Моля. Благодаря. Е, и така или иначе се каних да приключвам. Както казах, имаме 10 държави, които бяха идентифицирани. Работи много положително с нашите колеги от службата по външни дейности, за да видим как можем да създадем механизъм за сътрудничество с делегациите на ЕС е в тези приоритетни държави, за да можем да работим отблизо с тях. Това е продължаващ и много конструктивен процес. Като основно нарушение на а, човешките права, споменато в хартата, е, че трафикът на хора остава като а, тема по, за правата на човека в различните държави. Бях много изненадана да видя, че тези много важни дейности на комисията и на държавите членки не са взети предвид в този документ относно външните аспекти на борбата с трафика. Няма да ви. А, няма да говоря повече за тази стратегия, но искам да ви окоръжа да я разгледате и а, вие сте добре дошли а, и от държавите членки, и от нас да я разгледате и да продължите да работите с нас. Благодаря. Сигурна съм, че професор Бадвил вече отговори на някои въпроси, които повдигнахте. Аз прегледах проучването и, и има още възможности да бъде разширено и относно външната политика и действията в тази връзка. Аз самата имам два въпроса. Те не са толкова свързани с резултатите от проучването, аз и към госпожа Василия да имам а, въпрос. Вие казахте, че комисията се фокусира върху жертвите. Има ли тенденция към онлайн набирането на хора, които да станат жертви на трафик? Може би по-късно ще отговорите на всички въпроси. А, да... Също така разбрах, че ако се занимавате с контрабанда или трафик и ако имате общо взето едни и същи корени на контрабандата или трафика, т.е. едни и същи корени и подобни начини на действие, ако цената на дадена стока се качва или спада, това е, оказва ефекти върху други. Така ли е? И това се отразява и на не, и на борбата с трафика на хора. Сега господин Казак, нашият заместник-председател, иска да се изкаже. Има ли други? Да, благодаря, госпожо председател. Е, скъпи колеги, аз искам е, да поздравя авторите на проучването, както и госпожа Васили за да можем да обсъдим този толкова важен въпрос, е, на който нашата подкомисия отдаде специално значение миналия месец. Организирахме специален въркшоп по съвременното робство. Бих искал да бъда кратък и да се съсредоточа само върху предложеното проучване. Първо, е, аз е, изтъквам посланието в увода на доклада. Има е, препоръка от страна на Европейския съюз за намаляването на робството и трафика се използва като метод за поробването на хора. В документа се казва, че тази разбираема стратегия не трябва да се ограничава само до трафика и жертвите, но също така и хора, които са заробени без да има трафик на хора. Европейския съюз трябва да сторчи действията си върху слагането на край на робството в Европа. Та, първият въпрос за мен е е във връзка с трафика, който е само малка част от общата картина на робството, с изключение на Европа, където тези, които са били обект на трафик, са голяма част от хората, е, които са роби. Около 1 е, милион роби в Европа са били обект на трафик и в частност е, на сексуален трафик. Може би има и по-конкретни въпрос... цифри, но все пак въпросът е тревожен, защото страните на происход обикновено са от Централна и Източна Европа хората, които се заробват в Европа, са от Централна и Източна Европа. Е, вторият ми въпрос е свързан с факта, че мнозинството от робите извън Европейския съюз са уседнали. Е, тоест, те не са обект на трафик, при който да бъдат преместени от едно място на друго. Това означава, че тези роби са жертви на традиционни форми на поробване и това е наскорошно явление. В страните, където е, робите са уседнали, все пак има информация за трафик между тези страни. И се казва, че част е, от местното население е, въпросът е дали е свързано с това, че си част от коренно население или от мнозинство и опасността от това да бъдеш поробен. Въпросът е свързан и с факта, че особено в източна Европа, повечето от е, хората, които са жертва е, на трафик и на поробване, е, принадлежат на младсинствени групи и най-вече роми, които са в неравностойно положение и трябва да, да, да, да сътрудничим по този въпрос. Сега Ана Гомеш, аз е, искам да кажа, че текста ни беше е разпратен, но аз бях много заета и не можах да го прочета. Но е, чух това, което се каза тук. И за мен няма голямо значение е, е, за това дали се борим за робството или определена форма на робство. Много често това е свързано с търговия на хора искам да се боря и срещу търговията с хора, която се осъществява не за да бъдат заробени то, за да бъдат използвани те като за сексуална експлуатация или просто за труд, или просто трафика на хора. Хора трябва да си платят, за да стигнат до Европа и е, дори и да нямат е, задължения спрямо тези, които е, осъществяват е, незаконното превеждане през граница, все пак трябва да платят на този, който ги превежда. Е, аз не мога да се осланям само на по-добра стратегия. Знам, че има директива за борба срещу трафика с хора. Е, и това трябва да бъде достатъчно силен инструмент, който ние да използваме е, в максимална степен. И според мен основният проблем е, че е, той не се използва пълноценно. Въпреки свършената работа до сега, и аз е, високо оцених това, което казва госпожа Василиадо. Но има един ясен въпрос, който липсва, който не е зададен до сега. Това е директива, е, която е насочена срещу трафика на хора вътре в Европейския съюз. А когато има е, трафик е, вътре в Европейския съюз, може би все пак повечето от хората идват извън Европейския съюз. Или Както вече се каза, те идват от друга част на света и ние не можем да бъдем безразлични към това в нашата работа. Т.е. какво е външното измерение и връзката му с вътрешното измерение. Вие кажете, че Генерална дирекция вътрешни въпроси работи по това. Ние работим с националните власти и е, с мрежата на нашата генерална дирекция вътрешни работи. Аз мислим, че, е, мисля, че специално нашата подкомисия е, трябва да се увери, че това, което се прави вътре в Европейския съюз, се проектира върху външната ни действа. Външната ни политика, търговската ни политика – и доколко тези е, различни форми на провеждане на политика могат да работят е, е, в хармония с цел елиминирането на трафика и на всяка форма на робство. В този смисъл искам да попитам госпожа Василиадо, според нея какво и липсва? Как можем да й помогнем? Е, за да сме сигурни, че това, което ние правим е, е в координация с е, Генерална дирекция вътрешни работи или търговия или с външната служба. Изобщо, доколко идеята за създаване на механизъм за позоваване на европейско ниво и съчетаването на всички източници и връзката между търсенето, доставките на хора, защитата на жертвите, за да може по-ефективно да се борим срещу това явление. Благодаря ви. Няма други колеги. И за това предлагам всеки един от вас да отговори за 4-5 минути. Професор Байерс, заповядайте. 4-5 минути. Имам 8 точки. Добре. Първо, Искам да благодаря на госпожа Василиадо е, за е, този пълен, е, така изчерпателен доклад. Аз високо го оценявам. И тук виждаме е, много от причините, поради които в доклада ние е, настояваме на това, че едно от най-важните неща, които е свършил Европейския съюз, е, че е назначил е, координатор на Европейския съюз за борба срещу трафика. Това е едно от най-хубавите неща, които могат да послужат за пример на други страни. Е, сега, е, за, на другите въпроси няма да мога да отговоря изчерпателно. Да, прави сте. Аз е, се признавам за виновен. Много голяма част от доклада говори за вътрешната ни работа в сравнение с външната работа. Това беше направено съвсем съзнателно. Аз разбирам това, като каза госпожа Гомеш. Важно е външната дейност да бъде е, включена във вътрешната и ние имаме възможност да говорим за съчетаването на вътрешна и външна дейност, да започнем обаче с вътрешната. И според нас това е най-добрият начин да работим. Аз съм. Е, е, аз обаче смятам, че трябва да се съобразяваме с първомощията, които са ни дадени. Аз се признавам за виновен, очаквам наказание, и просто искам да кажа, е, първо, че съм съгласна с госпожа Гомеш, това е, е холистично. Има и втора точка. Искам да кажа нещо по методологията. Е, оценки от около 1,3 милиона хора, които или са порабени, или са обект на трафик в Европейския съюз. Трудно се постигна тази статистика. Поручването е скорошно то ще бъде обнародвано и публикувано съвсем наскоро в е, научни публикации но всъщност ние направихме е, случайни проучвания върху определени извадки от населението, особено в източна Европа, но събираме информация и от Великобритания, за да оценим е, това, че е, в момента преобладават хората, които в момента са обект на трафик и са роби в тези страни. Това е беше много интересно, защото когато правим случайни проучвания върху извадки от населението първо в източна Европа, те трябваше да отговорят на въпроса, случвало ли се това е в дома ви, във вашето семейство, има ли някой отвлечен, има ли някой, който да са го излъгали, че ще му намерят работа, някой, който да е, е отведен в друга страна мимо волята му и в край на крещата да се е, озове е, в условия, при които е насилен да работи като проститутка или не може да избяга и трябва да работи в строителството и така нататък. И на първо време, е, вместо да изработваме статистика, ние се обърнахме към полицията, неправителствени организации, журналисти, лекари, е, просто към тези случаи, които излязоха на повърхността. И ние получихме една първа представа е, за е, евентуалния процент от населението на тези страни, които са обект на трафик. И това е вид пробив. Вид пробив спрямо е, цялото минало на трафика на хора. Подобна оценка до сега не можеше да се направи. Е, ние направихме екстраполирани статистически модели е, с независими променливи величини, за да може да се екстраполира и спрямо страни извън Европейския съюз. Тоест модела засяга страни както вътре в Европейския съюз, така и извън него. Тоест е, имаме екстраполиран модел и по настоящата оценка ние смятаме, че е, ние правим една оценка, тя не е точно изчисление, а има една обща преценка за хората, които са обект на робство в 37 страни. Това е много важно. Това е много важно, защото във всички криминологични статистики ключовият въпрос е свързан с следното. Това е така наречената тъмна фигура. С други думи, каква е разликата между настоящия брой на престъпления и настоящия брой на е, жертвите и тези, които са известни на официалните органи, полиция, е, болници и така нататък. Тоест е, има някакво правило за тъмната фигура или за тъмното число. Зад всяко убийство има известна личност, докато при кражбата на велосипеди не. Тоест, в дадения случай много трудно може да се добие представа за цифрата от жертвите, защото жертвите не са жертва на определено събитие, примерно на кражба. Те са скрити мимо волята им и не могат да бъдат преброени. Ето защо за първ път е, можем да преценим колко хора не са открити и не са включени в статистиките. Благодаря ви. Няма да имаме достатъчно време, за да се спрем на всички въпроси. Това е проекто проучване, както знаете, така че ще продължим и ще помислим как да обогатим текста. това е резултата, това е нашето наказание. Основният фокус на проучването наистина беше върху вътрешното измерение, извинете, външното измерение и външната политика. Доколкото разбрах, колежката трябва да присъства и на друга среща, затова моля ви бъдете кратки. Много често разглеждаме този въпрос в нашата комисия, защото трафика наистина е сериозно нарушаване на човешките права. Благодаря ви, че ми давате думата още веднъж. Ще се спра накратко за 5 минути на някои от въпросите. Първо, като го гледам този документ, не мога да кажа. Вие ще кажете дали е по-насочен към външното измерение или вътрешното. Но това, което беше от основно значение, беше да се промени термина и термина робство. Според мен, термините трябва да бъдат много по-ясни. От а, основно значение е да сме ясни в този текст, защото в противен случай ще стане доста опасно, тъй като ще изпратим погрешен сигнал. Държавите членки, Европейския съюз е взел решение по отношение на термините в областта на трефика трафика. Много има да се прави по въпроса, но знаем, че законодателството добре се приема в това отношение, така че просто трябва да го прилагаме. И това е основният резултат на законодателството. По въпроса за набирането на жертви, благодаря ви а, за въпроса, защото комисията работи в момента в този аспект. На 18 октомври ще имаме специален ден за жертвите на а, трафика и ще се спрем на въпроса за набирането онлайн на жертви. Европол ни информира, че а, има нарастваща тенденция за набиране на жертви доставките онлайн. Това става в Европейския съюз и извън него. По маршрутите. За съжаление, престъпниците нямат длъжностна характеристика. Те не правят не се занимават само с трафик на хора или с трафик на наркотици. Те се занимават често с различни видове престъпност. Има около 3000 престъпни а, групи и мрежи в Европа, които се занимават с престъпна дейност и то не само с трафик на хора. Така че съм а, съгласна с това, което вие казахте. По събирането на данните. Много е важно в документа да стане ясно дали говорим за статистика. 1,3 милиона. Това някакви приблизителни цифри ли са или е статистика? И каква е разликата между цифрите, които ни дава Международната организация по труда и тези, които имаме в проучването? тази тема ще остане в дневния ред на Европейския съюз, докато се справим с проблема. На въпроса за външното и вътрешното измерение, благодаря на госпожа Гомеш за поставения въпрос. Да, действително имаме една група, в която участват 16 различни групи от Европейската комисия, различни служби, всички работим заедно, включително с службата за външна дейност и се опитваме да координираме нашата дейност. Когато ви кажа, например, че а, са събрани и проектите, които ще финансира Европейския съюз, това означава, че тези проекти са разгледани от всички служби. И в рамките на този преглед правим това, което и вие предложихте, а именно мислим как бихме могли да вземем предвид и външното и вътрешното измерение, как бихме могли да направим връзката, за да имаме по-последователни действия за в бъдеще. И ам, ако ни помогнете в това отношение, за да продължи тази последователност, ще ви бъдем благодарни. Генерална дирекция вътрешни работи е моята генерална дирекция, но ние работим с други служби на комисията, с трети държави, с държавите членки. Така че всячески генерална дирекция вътрешни работи улеснява работата ни, тъй като съчетаваме вътрешното и външното измерение. Работим също и с службата за външна дейност по изготвянето на документа този документ наистина е от изключително значение и трябва да бъде разгледан и в рамките на тази комисия. Трябва да се съсредоточим върху определенията, върху дефинициите. Наистина на равнище ЕС сме изминали дълъг път в законодателната дейност и не трябва да правим крачка назад. Благодаря и на трима ви. Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Позакъсняхме малко с времето. Искам да попитам техниците дали всичко е наред с техниката. Предвиждаме видеодебат с активисти от Турция. To being connected. Техниците ще ни помогнат да установим връзка. Somebody could give me a sign if we are connected. Някой може ли да даде знак дали е установена връзката? Can you speak? No, no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 I perhaps start by introducing the topic. Може би ще започна. За съжаление има микрофония в залата. А сега поне можем да ви виждаме. So maybe I start. So we are here in the Human Rights Subcommittee of the Parliament with a lot of parliamentarians from all, nearly all. Тук има парламентаристи от почти всички политически групи. Uh, много от политическите лица следят дебата. Ние от медиите и от други източници следим отблизо събитията в Турция. Всички знаем, че има демонстрации, които започнаха в парка Гези в Истанбул. Полицията реагира с прекомерна и прекомерно използване на сила срещу демонстрантите. Това предизвика много проблеми, които продължават и сега. И тази сутрин научихме, че, че още един човек е починал от раните си, които е получил по време на протеста, мисля, че в Истанбул. В Комисията по човешки права мислим, че това е много важно и важно е да и слушаме тези неправителствени организации, които не само следят настоящата ситуация, но също и какво се случва след това. Аз самата в моя, моето качество като член на парламента посетих Анкара от 16 до 18 юни в говорих с председателя на Сдружението на турските адвокатски асоциации но те следят отблизо всички случаи, поети от адвокатите във връзка с демонстранти. Те са били наказани след като са казали, че защитават протестиращи. Говорихме с селко Чаталай, секретар на Медицинската асоциация в Анкара. Чухме информация, че не само медицинския персонал е, е бил обезкуражаван да помага на хората, но също и заплашван да не продължава да го прави. Сега, като че ли техни, техниката работи, ще. За съжаление има микрофония в слушалките и почти не се чува какво казва председателят. Чувам, че има представител на Асоциацията за човешки права на Турция. Сячук Аталай от Медицинската асоциация. Around five minutes. Hello.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 who e, е, General Secretary of Istanbul Medical Chamber. Thank you. And, um... Благодаря. Благодаря, че говорихте на английски. Разбрах, че нашите преводачи не успяха да, превиждат, да превеждат на други езици, затова продължаваме на английски. Имам един въпрос към вас разбрах, че Турският парламент подготвя закон, който ще авторизира медицинските служби и ще може да ги осъжда между една и три години затвор и глоби до 5 милиона долара. Това не, този закон наистина ли все още възнамерява да го приемат? Oh, and I see виждам, че а, виждам, че тук е и службата за защита на човешките права на Европейския съюз в Анкара. Yes, that, that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 представител на Асоциацията за човешки права в Турция. Моля ви 5 минути само за вашата презентация. Сега вие не чувате, така ли излиза? So uh, the uh, technician tells me that if you are not speaking... Техникът ми казва, че ако не говорите в Анкара, моля да изключвате микрофона. Thank you. Now, can you hear me? Сега чувате ли ме? Добре. Може би ще продължим така. Сега ще чуем представителя на Асоциацията по човешки права и вече виждам, че колеги имат въпроси. След това ще ви ги предадем. Господин Сеохан Леоклу, моля. Can hear me? Yes, we can hear. Да, чуваме ви. I just wanted to uh, a little bit brief the Gezi resist and uh, Gezi protest and then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 Благодаря много. Сега моля е, да включите, да изключите микрофоните и давам думата на други колеги за становища и въпроси и накрая много накратко можете да отговорите. И така, господин Хауърд, господин Лахстрив, граф Ламстров и госпожа Комстрот. Ричард. Първо, госпожо председател, искам да ви благодаря за това изслушване. Аз вече казах, че аз не съм, че аз искам да се присъединя към това, което вие казахте, е, когато посетихте Турция и когато изработихте първи си доклад. Вие говорихте от наше име. Благодаря ви за което. Аз не се присъединявам към вас, когато изразявам дълбокото си съжаление за петимата загинали. Искам освен това да поздравя лекаря, лекарите и правозащитниците, е, които ни представляваха, е, които извършиха толкова е, забележителен принос при много трудни обстоятелства. Ние знаем, че при условия на конфликт правозащитниците обикновенно са изложени на най-голям риск и те могат да спасяват човешки живот. И може би такъв е бил случай в Турция. И мисля, че европейското представителство в Анкара също е присъствало. За нас това е много важно. Ние сме били на лице и сме е, искали да преценим доколко се спазват е, човешките права е, това се извършило от правозащитници. Много се радвам за това. Е, знам, че много колеги искат да зададат въпроси, заради това ще се опитам да задам кратък въпрос. Е, първо, Фундацията за човешки права. Вие знаете, че нашата делегация от подкомисията и Фундацията за Европейския съюз отправи призив от страна на Европейския съюз за отчетност за онези, които са членове на полицията и на органите за сигурност и за онези, които са вземали решение за прекомерна употреба на сила срещу протестиращите. Бихте ли ни казали, има ли направени разследвания, дали са арестувани лица, които са отговорни за случилото се? И на второ място, във връзка с лекарите, е, е, не знам доколко те са били свидетели, доколко са били свидетели на раните и на състоянието на ранените, но е, като професионалисти ние можахме да преценим доколко раните са предизвикани от минимална или разумна употреба на сила от силите за сигурност. Е, надявам се, че ще можете да ни кажете нещо в отговор на въпроса ми. И на трето място, е, за вас двамата, позицията на турското правителство е ясно, че те не са действали авторитарно, че те са законно избрани и че са защитавали обществения ред в Турция. Аз не съм съгласен с това. И ние като подкомисия на Европейския парламент трябва да зададем въпроса защо. Е, и е важно да чуем какво ще кажете във връзка с току-що казаното от вас за авторитарния характер на режима е, как отговаряте на тяхното твърдение, че те са законно избрани и е, как се отнесат към протестите на младсинства обществото и дали подходът им е демократичен. И накрая аз се обръщам към Фундацията за човешки права. Много хора в Брюксел и в столиците на страните членки на Европейски съюз научават от не научават от заглавията във вестниците, защото протестите са стигнали до критична точка. Е, предполага се, че конфликтът е приключил е, или поне се заяви от съда в Турция е, в полза на протестиращите. Бихте ли ни казали какво е положението днес? Е, дали е, конфликтът е приключил, ние знаем, че не е, но може би е, можете да ни кажете на нас, а чрез нас и на останалите жители на Европейския съюз, чрез нашето изслушване в подкомисията искаме да чуем факти, доказателства. Господин Лайтфрик, представител на социалистите от Австрия, аз разбирам, че колегите в Анкара успяват да ни видят. Обаче трябва да гледате към камерата, за да ви видят колегите в е, Австрия. Господин Лайфринг, е, в, в Турция. Господин Лайфринг. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да гледам към камерата. Благодаря ви е, за вашите изявления. Инцидентите в Турция и цифрите, които вие цитирахте, наистина са шокиращи и будят тревога. Те са абсолютно неприемливи. Нашето становище, и тук говоря от името на социалистите и демократите в парламента, е, че е неприемлива употребата на сила от турските власти. Считаме, че правителството на Турция реагира по абсолютно недемократичен и осъдителен начин. Това е неприемливо. Искам да ви уверя, че ние сме с вас в този конфликт, на ваша страна. Невероятно е как жителите, е, гражданите на Турция се надигнаха за е, ценности, които защитаваме в Европа. Демокрация, свобода, отстояване на вярванията. Имам един въпрос, който ще се опитам да обясня. В момента в парламента водим дискусии за начина по който да реагираме на тази ситуация изготвяме резолюция, а реакцията на господин Ердоган беше, че него не го интересува резолюцията на Европейския парламент. Тогава пък реакцията на много от колегите беше да кажат, че господин Ердоган и неговото правителство като че ли не желаят да се присъединят към Европейския съюз. Държавните и правителствени ръководители също казват, че не е интересно какво казва демократичния орган на Европейския съюз. Та, колегите от една страна казват да спрем ли преговорите с Турция за присъединяване с Европейския съюз. Други колеги пък казват не сега повече от всякога трябва да преговаряме с турското правителство и да се опитаме да подобрим положението чрез преговори. Та въпросът ми е какво, по ваше мнение, трябва да направи Европейския съюз? Какво би могло да бъде полезно за вас? Какво може да ви помогне? Какво можем да направим с това антидемократично правителство, което имате в момента в Турция? Благодаря, господин Лайхтрид. Сега Александър Лавстром от либералите и от Германия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата за изложението. За мен то е тревожно. И бих искал да продължа това, което колегата Лайк Лайхсхрих току-що каза. Как да работим с това турско правителство и с Турция като цяло? Мисля, че това е реален проблем вие казахте, че това е бунт срещу авторитат, авторитарен режим. Всъщност това правителство е демократично избрано, но се държи като авторитарен режим. Е, е, преди 50, 20, 30 години е, имаше оплаквания от нашата страна срещу авторитарното правителство тогава, което потискаше част от предшествениците на ЮКП. Е, тогава имаше авторитатен режим. Авторитарен режим има и сега. Е, така че въпросът ми е, е дали тези протести пострадаха, дали хората, които пострадаха, дадоха живота си и бяха ранени, могат да променят политическата култура в Турция. Изобщо да се знае, че младсенството трябва е, да се уважава, е, че е, когато се печелят избори, не се печели цялата страна, печели само правителството. Въпро... Вторият ми въпрос е свързан с първия. Вие говорихте за е, лекарите, но има и други е, свободни професии, които пострадаха. Примерно били са арестувани юристи. Е, мисля, че около 50 правозащитника са били арестувани. Какво е положението им в момента? Може ли да потвърдите, може би и вие сте чули, че медиите съобщиха за закон е, срещу Камерата на архитектите които изиграха много голяма роля в градоустройствения план на страната, но сега е, са лишени от това тяхно право. Е, дали медиите правилно отразяват решението на правителството? Е, доколко е, се отразява това на обществото като цяло, а не само на определени пространства от градската среда. Още веднъж ви благодаря за отговорите. А сега госпожа Боцкут, разбирам, че сте от Холандия и представител на Социал-демократическата партия. Благодаря за вашето представене. Имам съвсем друг въпрос. Видяхме е, демонстрациите през последните седмици. Имаше ескалация на напрежението. Това стана голям въпрос в Турция – много сме разтревожени, защото някои неща, които чуваме от демонстрантите, но и по-общи неща, че има липса на доверие, че има поляризация в турското общество. Е, има страх, че правата не са достатъчно защитени. Страх, че хората ще бъдат оклеветени и ще загубят своя начин на живот. Моя въпрос е за бъдещето. Това, което видяхме е, че балансът е, как да го кажа, чувствителен. И че това може да се случи. И все още се случва, защото тази седмица четем в медиите, че все още биват арестувани хора, хора, които демонстрират в парка Гези. В каква посока върви и според вас какво трябва да се направи, за да се възстанови доверието, да се защитат по-добре свободите, да се проведат съответните реформи? Искам вашето мнение, защото това е начинът по който можем да работим заедно. Какво трябва да бъде направено в Турция? Какво трябва да направим ние, за да подпомогнем този процес? Благодаря. А сега Ана Гомес, Португалия от партията на социалистите и демократите. Моля, Анна, бъди много кратка. Благодаря ви. И аз искам да ви благодаря за това включване. Бих искала да се спра на това, което каза Емин. Как виждате вие бъдещето? Аз съм била в Турция и в Истанбул и се срещнах с някои от инициаторите на протестите в парка Гези. Някои от тях се бяха срещали с министър-председателя Ердоган. И ми се струва, И ми се струва, че е чудесно, че хората излизат на улицата и казват това, което мислят, без да се страхуват, без да се страхуват. Това го направиха хората в Истанбул, но а, протестите нараснаха и в цяла Турция. Но когато аз бях там, видях, че Хората са се възползвали от една чудесна възможност и са решили да променят и формата на протест. Хората се срещаха посред нощ на форуми, в парка и обсъждаха основните въпроси, как да се организират. Как да организират това движение, така че то да не замре въпреки репресивните мерки. И те бяха много положително настроени към бъдещето. Така, например, за следващите общински избори до година. Тяхната гледна точка и перспектива беше много добра. И ние трябва да се получим от нея. Това ни показва жизненоспособността на турското общество – Много ми се иска да чуя вашето мнение. На къде да вървим сега? Да искаме отчетност, да искаме да бъдат освободени хората, да искаме да потърсим сметка и на висшите ръководни органи. Благодаря, Ана. Още двама колеги поискаха думата. Надявам се, че все още си водите бележки, за да може да отговорите на въпросите по-късно, въпреки че изявленията си а, са сходни. Сега госпожа Вершия от Франция, от левите, а, от лявата парламентарна група на парламента. Първо, Доколкото разбирам, ще говорите на френски, значи чакаме превода или ще се опитате да говорите на английски. Ще бъде по-добре. Prefer... Няма да се опитвам да говоря на английски. Предпочитам да ме превеждат. Je, je voulais euh, juste Искам съвсем накратко да взема отношение по някои въпроси. Аз е, не съм от тези, които сега откриват е, авторитарния характер и авторитарните уклони на режима на Ердоган. Извинявайте, има технически причини. За тези е, от вас, на които е необходим превод, имаме директен превод на турски. Всъщност те чуват това, което вие казвате на английски, после се превежда на турски. Разбрахте ли ме? Ясно ли е сега всичко? Ако обичате, трябва да говорите, защото трябва да се включат микрофона. Всичко наред ли с превода? Добре. И така, продължавам на френски. Та, мисълта ми е, че аз не откривам сега авторитарния характер и авторитарния уклон на режима на Ердоган с протестите на, в парка Гези. Почти съм съгласна с това, което каза Ана Гамеш, но а, спрямо площадта Ским а, самия протест е различен. А, Естеството на протеста е различен, както и на протестиращите. Е, както разбира се, традиционно беше оказана подкрепа от е, УКП. Е, нямам абсолютно никакво колебание по това как се развива режима. Лично аз съм се отъркала с сълзотворен газ в Турция по време на потискането на мирните протести и няма нищо общо с твоето стана на площад Таским и няма нищо общо с случилото се в Турция. Имам три конкретни въпроси. Първо, вие говорихте за малолетни. Малолетни в затвора. Това не е нищо ново за Турция. Но е, във връзка с тези протести искам да разбера колко малолетни са хвърлени в затвора. Имате ли представа за възрастта на тези малолетни? Е, защото се знае, е, че в Турция дори младежи под 15 години са хвърлени в затвора при същия режим, при който и възрастните. Специално за лекарите искам да разбера какви наказателни мерки са упражнени срещу тях като изпичам казаното до момента. Дали е, започва наказателно преследване срещу тях? Не съм чула нищо по този въпрос до сега. Вие изпитвате ли страхове от такива наказателни преследвания? И на трето място, как според вас Европейския съюз и в частност Европейския парламент могат да ви откажат помощ е, за е, да спре е, с подаването на протестите. Това е силно казано, но как, какво да направим, за да може тези, които са жертви, е, да се върнат към свободата, а не след е, медийна кампания отново е, да потънат в обичайното мълчание. Благодаря госпожа Вержия и накрая господин Казак от е, групата на либералите. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също на нашите събеседници в Турция за е, данните, които представиха. Ще бъда много кратък. Имах среща с двама член, от член, е, члена на Турския парламент. Като цяло, представителя на УКП каза, че до сега са така наречените бели турци, които управляваха страната, сега е наш ред. Това показва по, по един добър начин тази поляризация, тази конфронтация между двата вида усещане за демокрация в модерното турското общество. Мисля, че това е основата на напрежението, което виждаме сега. Как мислите, че тази конфронтация може да бъде преодоляна в близко бъдеще, най-вече с приемането на новата конституция, което се очаква да стане в парламента. Мислите ли, че този модус вивенди между двете концепции, които царуващи в турското общество, може да попречи на приемането на Конституцията. Мислите ли, че процесът на мирно разрешаване на турския въпрос ще продължи в този контекст. След като видяхме, че турският вътрешен министр каза, че втората, вторият етап от мирния процес е, че условията все още не съществуват, за да може да продължи този процес. Според вас, какво въздействие ще има това върху е, разрешаването на този критичен въпрос? Благодаря, господин Казак. И сега е, искам да ви уведомя в Анкара, че имаме проблем с времето. Имаме 15 минути вече закъснение, но ще бъде добре да чуем и двама ви относно специфичните въпроси, които ви бяха зададени но и по други въпроси. Какъв е вашият, какво е вашето мнение? Какво ще препоръчате на парламента да направи? Може би докторът Алай, вие може да започнете. И ако можете да отговаряте в рамките на 5 минути, ще бъде добре. Yes. For about, do you hear me? Can you hear me?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 whenever they want. Because during this protest, they feel that uh, if they want, they can bring a real democracy. Uh, Excuse me. I have to remind you to sum up. Because... Трябва да ви напомня да uh, преминете към заключение, защото нямаме време. Знам, че имате да кажете още много, но имаме време. Uh, more than 50 lawyers in Istanbul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 Наистина трябва да бъде вече последното изказване. peaceful of methods for the resolution of Kurdish issue. Of course, there are some marginal uh, militarist and uh, uh, nationalist people in this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 Благодарим ви, че представлявате тези организации. Благодарим ви за работата. Вие вече чухте толкова много различни членове на парламента, които следят от близо ситуацията в Турция. Така че те ще го те ще различните комисии, които има в парламента тук. Сега отиваме към следващата точка. Закъсняхме много, но мисля, че понякога не може да се планира точно. Групата се развива. Имаме много колеги, които показаха интерес към тази размяна на мнения. Както обикновено, имаме възможност да получим актуализирана информация за ситуацията в различни държави от Европейската служба за външна дейност. В разширеното бюро дискутирахме много полезни въпроси. Искаме да, да чуем информация за ситуацията в Гвинея Бисао и в Гвинея Конакри. При нас е господин Роберто Ренци. Здравейте! От е СВД относно Гвинея Бисао. Моля да ни представите настоящата ситуация по, във връзка с човешките права там. Благодаря аз съм заместник директор е, на съответната дирекция. Ще ви е, запозная веднага с ситуацията, с подробности е, за правата на човека. Председателката, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Роберто. Аз разбирам, че времето е ограничено и затова ще се опитам да бъда кратък. И, както каза господин Рамси, той е, може би също ще допълни е, казаното от мен, включително и операциите, които ние предприемаме по човешките права в Гвинея Бисало. Госпожо председател, първо искам да ви напомня, че положението с човешките права е, в е, Гвинея Бисало винаги е било трудно, но се влуши чувствително след преврата през 2012 година. Е, преврата стана на 12 април. После на 21 октомври имаше опит за контрпреврат. И е, това доведе е, не само до недемократична политическа ситуация, но и до е, много тежки нарушения на човешките права. И върховният представител, заместник-председател на Европейската комисия Катрин Аштин, неколкократно е осъждала. Тя осъди преврата веднага след като той беше извършен, а също така осъди и нарушенията на човешките права. Е, е, има, освен е, ограничението на свободата на отделни лица, кои Европейския съвет прие документ за стабилността в Гвинея Бисало. 6 човека бяха задържани, т.е. 21 човека сега е, са е, при ограничена свобода. Освен това, е, има и резолюция на съвета за сигурност 2048. Вие знаете, че Европейския парламент също осъди преврата и това беше много важно. Е, е, мога да кажа, че Европейския съюз разшири и е, приложението на така наречения член 96 от споразумението от Котону. Ние сме преразгледали нашето отношение, но правата на човека продължават да се нарушават. Върховенството на закона е в критична ситуация и, и, и член 96 се прилага разширено. И сега искам да дам думата на господин Френси за допълнителна информация. Искам само да кажа, че е, политическата ситуация продължава да буди тревога. Вие вероятно знаете, че е, делегацията на Европейския съюз в Гвинея Бисало директно участваше в е, закрилата на лица под пряка заплаха. Е, ние бяхме дълбоко обезпокоени и от е, все е, по-широкото разпространение на наркотици чрез организирана престъпност и според някои доклади то се разпространява още повече след преврата. Положението продължава да бъде сериозно, но все пак има някои признаци на надежда. Едно от тях е споразумението, което беше постигнато е, за е, провеждането на парламентарни избори преди края на годината. Е, друг така повод за надежда е подобрението в задържането на бивш адмирал Чуто. По това малко успокои нещата ние високо оценяваме усилията на Бернес Хорта, специален представител на ООН в Гвинея Бисало. Той лично допринесе за известно подобрение на ситуацията. Накратко, е, има признаци на надежда, но положението продължава да бъде трудно, е, продължава да има опасност от влушаване и е по-важно от когато и да било до сега да наблюдаваме отблизо как се развиват събитията от сега до следващите президентски избори. И с ваше позволение, госпожо председател, давам думата на господин Чес. Благодаря ви съвсем накратко. Няколко думи по това, което прави Европейския съюз за да се справи с трудната ситуация от гледна точка на спазването на човешките права. Както знаете, е, разполагаме с стратегия, която беше одобрена от различните институции на Европейския съюз. Сред основните приоритети, упоменати в стратегията, са мониторинга, подкрепата и е, подпомагането на държавата към връщането и към демокрация спазване на човешките права, свобода на информацията, борба с безнаказаността, превенция на конфликтите, решаване на конфликтите, защитаване на правата на жените и на децата, нещо, което е сериозен проблем в Гвинея Бисао. Положението се осложни от Бакуна там. Европейския съюз, чрез своята делегация в Гвинея Бисао и координационните действия с останалите донори, оказа силен натиск върху преходните власти. Идеята беше да се избегне насилието. Както посочи и колегата, положението се подобри през последните седмици Доколкото знаем, няма сериозни нарушения на човешките права. Както бе посочено, генералния секретар а, беше там и той яв, ясно каза, че няма да се колебае да задейства всички лостове, ако има сериозни нарушения на човешките права, като тези през октомври, например. Европейския съюз беше много активен и действаше заедно с гражданското общество с цел създаването на постоянен диалог. Има специфични проекти, които се разработват, които са в последна фаза на разработка проекти, свързани с създаването на обсерватория за спазването на човешките права. Бяха организирани няколко форума, включително преди няколко седмици тук в Брюксел имаше семинар, на който участваха над 20 представители на НПО, както и представители на гражданското общество. Беше направен анализ на а, конфликта, имаше дискусии с цел осведомяване на всички страни и насърчаването на заинтересованите страни да влязат в тесен контакт. Имаме програма за над милион евро за спазване на човешките права. Тя се простира от подпомагането до а, подпомагане и на затворниците а, които а, изпитват недостиг на средства. По правата на жените и на децата разгледахме а, домашното насилие, а, генетичната мотивация, принудителните бракове, Както и разгледахме въпроса за а, жилищното настаняване на жертвите на насилие. В момента се разработват поредица от действия с цел предоставяне на отговор на всички проблеми, пред които сме изправени ще спра до тук, защото, доколкото разбирам, нямаме достатъчно време. Благодаря и за, на двама ви за пълните изказвания. Има ли други изказвания и ком, коментари от членовете? Няма. Още веднъж благодаря. Много ни помогнахте с тази актуализирана информация. Може би ще има избори преди края на годината, но не е ясно, както разбрах. Какви са вашите прогнози? света. Беше обявено от, от временния президент, че изборите ще се проведат на 24 ноември. Няма обаче карта, няма оперативен план за тези избори. Не е представен такъв. Начинът на организация на изборите трябва да бъде финализиран на този етап има риск, че данните, с които разполагаме, са повече виртуални, отколкото реални. През следващите години ще очакваме потвърждение, но за сега е, в момента в Гинея Бисао има мисия, в която и аз участва – там са представени много организации, международни организации, които трябва да осъществяват контрол. Сега актуализирана информация за ситуацията в Гвинея Конакри от госпожа Алина Аличианеско. Благодаря. Е, моят председател, заместник ръководителят на отдела представи, ще представи тази информация. Благодаря, Лена. За Гвинея Конакри. Да, госпожо председател, днес имаме превод, така че ще говоря на италиански. Относно Гвинея Конакри, бих предложил да приемем друг пакет да се концентрираме върху темите, които смятаме за особено важни. Политическите права от една страна в Гвинея Конакари или в Гвинея, както се нарича официално страната. От друга страна, въпросите относно безнаказаността. Първо за политическите права. Трябва да започна и да кажа, че Гвинея преживя военен преврат през декември 2012 година. ЕС прекрати сътрудничеството с тази страна. Някои мерки продължават да се прилагат и имат последици за правата на човека. Изборите, проведени през 2010 дадоха началото на нов период с демократично избран президент, но процесът на преминаване към демокрация не е приключен – има редица мерки, които се прилагат. За, трябва да се проведат избори за парламент. Парламентарните избори, които трябва да бъдат проведени през септември, ще бъдат условия за, за възстановяване на сътрудничеството с Гвинея. Знаете, че вече сме предоставили средства за провеждането на тези избори, които е, трябва да се проведат през септември тази година. Те са много важни за приключване на демократичния процес. Това е положително развитие, но продължаваме да следим с загриженост е, демонстрациите и насилието, което на което станахме свидетели през тази година. Органът за наблюдение на човешките права посочва, че има 51 наранени, 31 мъртви по време на тези събития от началото на годината. От друга страна, като положително развитие трябва да се отбележи, че през юни 2013 започна разследване на тези случаи бяха предоставени пет специализирани съдии. Трябва да кажем, че положението в Гинея се е подобрило и то от 2008 се е подобрило значително. Изборите за президент, според всички наблюдатели, или поне според повечето, са били първите демократични избори за президент в историята на страната. Надяваме се, че изборите през есента ще бъдат демократични и че всички ще могат да, се, да участват в тях, за да може процесът на демократизиране да приключи. При всички случаи обаче, тук става винаги въпрос за насърчаване на човешките права в Гвинея. Втора точка. Съжалявам, че няма да мога да говоря подробно, но нямаме време. Става въпрос за безнак безнаказаността е или по-точно борбата с нея. През септември 2009 имаше няколко особено насилствени действия, особено клането на спортния стадион в Конакри. След това клане се беше проведено разследване от ООН е което установи пет отговорни лица. Т.е. хората, които са предизвикали това насилие. Тези пет лица са санкционирани от страна на ООН. Две от тези лица но са на високи постове. Тоест, безнаказаността и борбата с нея остава важен въпрос. ООН е решително поддържа защитниците на човешките права и жертвите, за да могат те да се организират и сами да се конституират като, гражд... като цивилни участници в съдебните производства. Има някои положителни събития. Бя... Започнаха съдебни дела, а това е положителен знак за развитието на съдебната система в Конакри. Но световната общност трябва да продължи да упражнява натиск. Има и други събития, които вдъхват надежда. В Министерството на публичните свободи беше създаден отдел за защита на човешките права. Това министерство обаче няма ясен мандат и не разполага с кой знае какви финансови средства. И накрая и искам да кажа, че Европейският съюз предостави техническа подкрепа, за да, могат, за да а, могат да, бъдат прилаган, да бъде приложен статутът от Рим. Това е положителен напредък, но кой, той трябва да бъде продължен. И по въпроса за смъртното наказание – Гвинея то продължава да съществува. В момента правителството не обявява готовност да премахне смъртното наказание, но ние постоянно наблягаме на важността на този въпрос по време на политическите срещи там. Накрая искам да кажа, че Европейският съюз проведе различни инициативи. Ставаше въпрос за изясняване на правната рамка за военното правосъдие. По отношение на международното право, тук се касае за нарушение на гражданските права, извършени от военни. Как трябва да бъдат оценявани те в бъдеще? Това беше едно обобщено представяне на конкретното положение подобно на Гвинея Бисао, но при други рамкови условия. Тук е ясно, че положението дава признаци, да, че се намира в решителна фаза на демократизиране. Правителството и парламента на Гвинея придобиват все по-голямо значение – Въпросът за защитата на правовата държава и на човешките права може да се развие положително, но, ще продълж... но продължаваме да следим с, голяма... с голямо безпокойство колко трудно се развиват тези процеси. Най-вече насилието в хода на тази предизборна фаза. Мислим, че че на 3 юли беше постигнато някакво съгласие. Това е начин за постигане на консенсус. Парламентарните избори са положителен признак, но искаме да благодарим на парламента, че е включи в дневния си ред тази точка. Благодаря. Is there anything to add from you or... Uh, yes, maybe, uh, mm-hmm. but just... Mm-hmm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 кажа, че ние подкрепяме изборния процес, избирателната реформа, помощта за потерпевшите условията за задържане, подкрепа на реформата на сигурността, гражданското общество, защитата на правата на човека, подкрепа на жените и, както вече се казах, подкрепа е, за транспонирането на е, международното право е, по отношение на статута на ромите. Благодаря на всички. Е, е, благодаря е, за това, за работата ви. Александър Граф Ламсдорф иска да зададе въпрос. Аз имам въпроси. Аз бях ръководител на екипа от наблюдатели през 2009 година на президентските избори. Мисля, че тези избори много трудно се проведоха. Искам да кажа, че специално за правата на човека съм съгласен, че положението чувствително се е подобрило спрямо предходната ситуация е, но все пак е, политическия процес е, буди разочарование. Ние като Европейски съюз и Европейски парламент насърчаваме за ускоряване, да не кажа за забавене на изборите за парламент. Изтекоха три години между изборите за президент и изборите за парламент и се надявам, че е, вече има повод за надежда, защото имаше консенсус за провеждане на избори на 24 септември. Това вярно ли е? е президента е, чудесно познава Европейския съюз. живял е в Париж 50 или 40 години. Да. Толкова ли му е трудно да проведе парламентарни избори? Е, причината е нещо, което не се каза етническия състав на населението. Е, е, тези, които, соб... които са собственици на земята, няма да загубят изборите те са около 40% от населението, а другите групи, ако се обеднят, ще съберат повече. 40% от населението при парламентарни избори е, вероятно ще бъдат е, чувствително представени в парламента. Не знам дали това е единствената причина за толкова продължителното забавене на изборите. Надявам се, че накрая ще се проведат парламентарни избори всички групи от населението в Гвинея е, искат да бъдат представени в политическата система на страната. Това ще доведе до чувствително подобрение на ситуацията. Е, е, според нас има един явен победител, той ще има мнозинство, обаче трябва да имаме предвид, че това не, е, не са тези, които сега са на власт така че изборите са открити и може би настоящите управляващи ще ги загубят. Та за това искам външната служба да продължава да упражнява натиск върху Гвинея, за да правят необходимото за подкрепата на гражданското общество, групите на жените, защото положението е много трудно. Е, продължителността на живота е 43 години там е, е, 22 години, 42 години е средната е продължителност на живота и нашите големи държави членки трябва да продължат да упражняват натиск. Е, това ни е те, те, те са ни съседи. И ние като Европейски съюз трябва да настояваме за честни избори. Следващите президентски избори ще бъдат от ключово значение за страната. Председателката, благодаря на господин Ламсдоров. Никой от колегите не иска да вземе думата. Чудесно. Е, е, сега е, много хубаво, че е, господин Османи Сила се присъедини към нас. Е, преди да започнете, вие е, е, обикновено коментирате, когато парламента говори за положението във вашата страна. В е, нашия подкомитет за човешки права ние го обсъдихме. Имате право на 3-минутно изказване. Доста въпроси се обсъждат. Може би е, на следващия етап ще имаме възможност за по-продължителна дискусия. Заповядайте, господин посланник. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви опиша ситуацията в 3 минути. Господин Ламсдорф, а, погрешно е да твърдите, че има етнически проблем в Гвинея. Аз имам родители и роднини от Сусо и от Маку. Не трябва да се етнизира проблема в Гвинея. Това е един погрешен анализ, много опасен все едно в Белгия, където се говори за валонци, за фламанци, да етнизираме проблема. Мисля, че това не е правилно. Имаше огромен напредък в Гвинея по време на а, президента Факум. Той не е протакал изборите и непрекъснато правеше отстъпки и непрекъснато се правеха отстъпки от страна на правителството. Европейския съюз е много добре информиран от представителството си в Конакри и всички знаете, че бяха направени отстъпки. Колкото до демонстрациите, за които говорихте, опозицията ги организира, защото опозицията не искаше да има избори по това време а, имаше натиск от международната общност, както върху президентското мнозинство, така и върху опозицията, за да се проведат изборите. И вместо да подклаждате огъня а, с споразумението сключено на 3 юли между правителството и опозицията, мисля, че трябва да се радвате, че вече няма протести и демонстрации. Опозицията също реши, че ще участва в изборите а, като а, дори започнах, а, опозицията започна предизборната си кампания. Мира се върна в Гвинея, имаме и национален консенсус консенсус с гражданското общество, с опозицията, с президентското мнозинство и най-късно в края на септември, 24 или 29, ще има избори. Това е ам, ситуацията. Трябва да ни окоръжавате, а не да ни обесърчавате. А, непрекъснато има някакви стереотипи за Африка и всеки път се опитвате да етнизирате проблема, когато а, има някакъв им, аз говоря ли за етнически групи в Германия или в Белгия? Ако го направя, няма да, думите ми няма да отразява действителността. Мисля, че всички се опитваме да спечелим в тази ситуация. В Гвинея в момента има мир. Президента направи много реформи за две години, а не за три. Той получи мандата си преди две години и днес в нашата държава има сигурност, която се подкрепя подкрепя от всички. Борба с безнаказаността го казвате вие. В момента е повдигнато обвинение на висше длъжностно лице за клането от 2009 година. Сътрудниче Сътрудничим си и с Международния съд в Хага. Това са все крачки напред, които трябва да упоменавате, а не да се съсредоточавате само върху отрицателните неща. Изключителен напредък беше направен по време на мандата на нашия президент. Е, ще има избори след което ще има и общински такива. Има национален консенсус, мир в държавата, така че трябва да укоръжавате, а не да обезсърчавате хората. Насърчете Гвинея да продължи по този път. Сигурен съм, че след изборите през септември, парламентарните избори през септември, ще се стигне до мир, сигурност и е, социален мир. Със сигурност ще тръгнем по правилния път, така че ни насърчавайте. Благодаря ви, господин посланник. Разбира се, че насърчаваме напредъка, но ние се съсредоточаваме най-вече върху нарушаването на човешките права, за да може да се подобри положението в Гвинея. Не се съсредоточаваме само върху Африка, а и върху други държави. След този след обед говорихме за Гвинея Бисао, за екваториална Гвинея и за Гвинея Конакри. Остават ни още две а, точки. След малко имаме и видеопослание което ще чуем. Така че се извинявам на вас, както и на тези, които а, ни изчакаха. Нещо не мога да контролирам добре времето. Благодаря ви още веднъж. Може би на по-късен етап ще се върнем на положението във вашата страна. Now, uh, we have, uh... Сега дебатът за положението с човешките права в Екваториална Гвинея. Това е една единствената говоряща страна, в Африка 700 хиляди население. Моля ви да продължите навън разговора. Но има само 700 хиляди жители, но е третият най-големият производител на петрол на африканския континент. Това е първото видео съобщение от активист по човешките права, който ще ни информира за ситуацията с човешките права в петролодобивната промишленост. Господин Дотула Ликанте, директор на IT Trustees. Това е името на тази НПО. Първо ще ви дам думата, след това ще имаме дебат в стаята. Благодарим ви, че че се забавихме. Не можем да си позволим много дълго обсъждане на Стокхолмската програма. Виждам ви, надявам, че вие ни чувате. Господин Туто Аликанте, давам ви думата. Thank you very much, uh, commissioners. Um, first of all, I would like to say that it's, I hope you can hear me. It is unfortunate that uh, за нещастие, аз съжаление живея в Вашингтон, в Вашингтон, а не в екваториална Гвинея и нямам правилната перспектива, но ще ви уведомя за предизвикателствата, които, с които се сблъскваме в екваториална Гвинея. Не мога да говоря, за съжаление, от самата държава бяха ми представени три въпроса. Трябва да забравите всичко, което знаете до сега за националното, когато говорите за екваториална Гвинея. Това е така, защото екваториална Гвинея има има парламент, има съдебна система, има а, държавни структури, но нито един от тези органи не функционира така, както трябва. През 2002, след 23 години на а, постоянно присъствие на специален докладчик на ООН по отношение на човешките права, през, през 2002 Неговата забележка беше, че екваториална Гвинея продължава да страда от нарушение на човешките права. Не може да говорим за налагане на закона там. Всички власти са концентрирани в ръцете на един човек, президентът Обен Гиама. Това продължава да бъде реалност и днес в екваториална Гвинея. Помолиха ме да се занимая с три проблема – първо, потискането на политическите права при, по време на избори. Имахме парламентарни избори на 26 май, т.е. миналия месец. Една седмица преди това членове на гражданското общество искаха да излязат на а, мирна демонстрация, но бяха арестувани, измъчвани и много от тях а, бяха пуснати едва след провеждане на изборите. Т.е. две седмици бяха в затвора само защото искаха да упражнят правото си на мирно събиране, на свободно изразяване. След това се проведаха изборите. Периодът на, кампания, на предизборната кампания няколко члена на опозицията представиха документи на госпожа Айона, някои, няколко члена на опозицията бяха или арестувани, или бити е, по време на кампанията е, преди изборите. Изборите бяха проведени с е, много нарушения. Някои хора гласуваха по, два, по няколко пъти, гласуваха от името на членове на семейството. Това доведе, доведе до, до това, че президентът Пари обяви победа. Сега имаме, така да се каже, две камери на парламента. В а, а, долната камера един парламентарист представлява опозицията, а в горната камера един сенатор представлява опозицията. След изборите на 25 юни политическата опозиция, основната СПС, се опита да проведе мирна демонстрация и от и преди нея седем от, от тях бяха арестувани. Мирната демонстрация не беше позволена. Имаше полицейски барикади, опозиционерите бяха заплашени, че по тях ще бъде стреляно. Това са условията, в които се провеждат изборите. Никой, никой в страната не може да проведе мирна демонстрация. Никой не може да говори свободно. Това е политическата система в екваториална Гвинея. А ако имате въпроси, аз ще бъда щастлив да отговоря. По достъпа до правосъдие. Мога да ви дам няколко примера. Е, в момента господин Роберто Берарди, италиански граждани, който евентуално е, е водил някакви сделки с сина на президента. Той е в затвора от януари тази година, само защото е помолил сина на президента и го е попитал къде са парите от е, фирмата, от бизнеса. Синът Мандире, господин Мандир е бил арестуван 4 години. Той е бил бизнес партньор на сина на президента. Арестуван е за повече от 4 години, след като е попитал и той е попитал къде са парите. Асен де Меркул, испанец, няколко испански граждани са арестувани когато са се оплакали от корупцията в страната. Исламан Сого, адвокат по човешките права в страната, е арестуван по обвинения, представени от правителството. Фабиан Жумоту, Паусиано Райт в момента е зли, без адвокатски права, само защото е представил а, жертви на нарушени човешки права. Всеки ден в екваториална Гвинея хора биват арестувани само защото упражняват основните си права или се опитват да упражняват основните си права. Може да ви арестуват просто за нещо, което сте казали и което не се харесва на правителството. Това се отнася, разбира се, и за граждани на други африкански държави. Понякога се провеждат и масови арести на африкански емигранти и се иземва цялата им собственост. Това продължава да се случва заедно с мъчения, когато тези хора влизат в затвора. По отношение на препоръките на ЕС за политиката. Ние всички знаем, че текат разследвания срещу сина на президента и, пре, и а, през, самия президент. Екваториална Гвинея се управлява като бизнес предприятие, което принадлежи на господин Обиян и на неговото семейство. Това е държава мафия, в която цялата економическа власт, цялата военна сила, цялата реална сила е сироточена в един човек. Ясно е, че ни трябва трябва да а, преведем страната към, да я превърнем държава с върховенство на закона. Трябва да искаме прозрачност. Трябва да може да се иска сметка. Трябва да може да се осъществява контрол върху човешките права. мисля, че ЕС може да направи много неща, за да помогне. Аз вярвам, че един от най-сигурните начини за помощ на ЕС е като говори. Като говори за нарушенията. Ние в Екваториална Гвинеева имаме, след няколко месеца в Женева ще се проведе мониторинг. Това е възможност, основна възможност за членове на парламента да говорят за това, което се случва в Екваториална Гвинея, да направят подходящи препоръки. Четири, преди 4 години бяха направени сериозни препоръки, но нито една не беше приложена от правителството на Екваториална Гвинея. Това е възможно да се отиде в Женева, да се говори за тази ситуация. Продозирам че сте запознати с текущото разследване във Франция, в САЩ. По отношение на Франция има запов... международна заповед за арест за сина на президента. Тази заповед трябва да бъде изпълнена и господин Тергем не трябва да има достъп до нито една евро... от европейските нации. трябва да бъде арестуван и изправен пред правосъдието в Париж. Замразяването на активите ЕС може да използва различни стратегии, за да, направи, за да затрудни правителството на Екваториална Гвинея да изнася активи от страната. Всички пари, които се изнасят от Екваториална Гвинея, се влагат в Азия, в Бразилия, в САЩ, в Европа. Надявам се, че можете да ни помогнете да го спрем, като замразите, като откажете на тези а, а, официални лица визи, за да влязат във вашите страни. Гражданското общество а, трябва да използва всички ресурси. До 2016 ни предстоят президентски избори. Това ще бъде още една възможност за правителството да тормози хората, които ще се опитат да упражнят своето право. Това е възможност ЕС е да ни предостави ресурси, за да, на, за да наемем адвокати по човешките права в страната, да наемем хора, които да наблюдават изборите и нарушенията. Е ЕС може да ни подпомогне като гарантира, че в страната има силен глас – ние нямаме независима преса, нямаме независимо радио, телевизия. а общество без свободни журналисти, без свобода на словото не е общество. И така екваториална Гвинея не е общество. Ако не дадем възможност на журналистите, на блогърите, на радио и телевизионните журналисти да намерят начин да изразят информацията. Мисля, че има много начини по които да го постигнем. Можем да обсъдим някои от тези възможности. Благодаря, господин Аликанте, за вашите препоръки и за вашия анализ. Сега давам думата на ЕАС. Какво правят? Също много кратко. Мисля, че не мога да позволя дебат. Приветствам посланника, господин Кармелон Боча въд на нашия дебат. Благодаря, че сте, че сте тук. Искате ли да вземете думата? Три ми, минути максимално, но първо ще чуем ЕАС. Моля, госпожа Кория. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Алиганте за интересния анализ и е, за представенето на ситуацията в екваториална Гвинея. Европейския съюз отблизо следи е, е, избирателния процес, който приключи с законодателни избори, избори за Сенат и за общини през 2010 година. Ние сме обезпокоени от твърденията за задържане, заплахи и насилие, както и забрана на демонстрации. Върховният представител представител на Европейския съюз не е компетентен за да прецени дали подобни избори са били законни. Не е имало мисия от наблюдатели на Европейския съюз и при подобни обстоятелства трудно може да се оцени процеса на изборите. Всъщност новостта е през ноември 2011 година бях, беше прията новата конституция и това породи надежда за демократизация на страната,

За съжаление, обаче, е, това не се потвърди от изборите тази година. Е, като цяло, ние сме обезпокоени от ситуацията на човешките права. Ние следим, ще продължим да следим отблизо положението в екваториална Гвинея. Надяваме се бързо да започнем политически диалог с новата изпълнителна власт, за да може, между другите въпроси, да говорим и за правата на човека, както политически политически, граждански права, економически, социални права, докато няма политически диалог в страната защото още не е ратифицирано споразумението от Котону, но ние все пак работим по стратегия за човешките права за екваториална Гвинея и деск офисър е, в момента е в командировка в екваториална Гвинея. В момента ние нямаме делегация там, но е, търсим е, начини за по-активна работа с гражданското общество, когато е възможно. Ние очакваме стратегия за човешките права за екваториална Гвинея. Надяваме се тя да бъде прията през следващите месеци. Благодаря ви. Аз благодаря на господин Ликанте, който е, е, разбира, че по различна форма ние изразяваме подкрепата си за гражданското общество. Е, ние специално, като представители на нашия подкомитет, посещаваме съветите по тези въпроси и искам да ви уверя, че на следващото заседание ще се спрем на положението на човешките права в екваториална Гвинея. Господин посланник, накрая ви имате думата за 3 минути, ако обичате да се придържате към времето, което ви е дадено. Госпожо председател, дами и господа, днес аз бих искал да ви кажа, е, че е, от 18 има делегация на Европейския съюз в моята страна за продължение на политическия диалог, който започнахме преди няколко години с Европейския съюз. Е, споразумението от Котону. Това не е някакъв нов въпрос, но лично аз като посланник искам да разбера какви са предимствата за страната ми. Е, за да приеме подобно споразумение? Какви са предимствата и недостатъците при двустранното сътрудничество? Аз ви изслушах, знам е, какви са настроенията в Европейския съюз. Имам чувството, че е, Европ... Европейския съюз е, и Екваториална Гвинея е, споделят е, общи ценности, особено международни ценности, борба срещу бедността, уреждане на конфликтите. Екваториална Гвинея проведе честни и открити избори за депутати, сенатори и общински съветници на 26 май. И резултатите изборите бяха одобрени от Конституционния съд съвет имаше международни наблюдатели. Е, като например е, представители на Африканския съюз, а също така е, и делегация от Брюксел. Те казаха, че изборите са законни, но има неща, които могат да се подобрят. Опозицията не изпрати международни наблюдатели, макар че се говори за такава възможност те да бъдат наблюдатели на изборите. Едва ли екваториална Гвинея е съвършена страна, затова и моето правителство 10 години насам активно работи е, по проекти за борба срещу нарушението на правата на човека е, по програмата за развитие на ООН за екваториална Гвинея от 2010 и 2017 година. Ние сме определили области, които могат да дадат възможност на моята страна да осъществява проекти, при които се постави ударението върху правата на човека, за да се демократизира страната, и е, през е, последните избори ние наблюдавахме това и е, искам да напомня и доклада 2008-2012 година. Искам да напомня и по доклада, който беше изготвен, където се признава, че има подобрение на ситуацията на жените и на децата. Необходимо е, е да се отчитат тези положителни резултати. Последната програма на ООН за развитие, е, която е, прави от екваториална Гвинея 186 страна но е, екваториална Гвинея е над средните стойности за Африка на юг от Сахара. От 2008 година международни организации учитат е, положителни резултати, а на тях може да им се вярва. Това е ЮНЕСКО, програмата на ОНЕ за развитие, Global Peace и други. Е, председателката, ако обичате, може ли да приключвате? както и Световната здравна организация е, посочи е, как е, се изгражда и здравната система, борба срещу детския паралич, намаление на смъртността поради туберкулозата, развива се и здравна застраховка. 80% от населението е застраховано. Приключвам, мога да бъда много по-пространен, но е, е, има и още нещо в е, дневния ред, казва председателката. И затова, ако обичате да приключвате, можете да раздадете вашето изказване на всички депутати. Можете пълният текст на изказването да се раздаде писменно. Благодаря на всички вас, на господин Аликанте във Вашингтон и е, ние ще спазваме всички е, е, препоръки. Извинявайте, лишавам ви от е, възможността да се доизкажете. Ние стигаме до последната точка, която е много важна. Междинен преглед на Стокхолмската програма. Сега е, ще чуем проектостановище на господин Бицеп. Той е автор на нашето проектостановище по междинния преглед на Стокхолмската програма. Е, вие сте получили доклада на всички езици миналата седмица и за това искам да поздравя докладчика за, разбираемия, за разбираемото проекто становище. Говорим за външното измерение на свободата и правосъдието, за да има последователност между вътрешната и външната политика на Европейския съюз. В проекто становището се взима предвид и нашите дискусии върху човешките права на мигрантите. Сега, господин Бисеп, ако обичате, запознайте ни с проектостановището. Мадам ла президент, благодаря, госпожо председател. Благодаря за насърчителните думи. За мен е голямо удоволствие да ви представя днес проект становището си за междинния преглед на Стокхолмската програма. Ще ви представя основните аспекти на това становище. Сигурен съм, че то ще бъде подобрено допълнително чрез предложенията за изменения, които вие ще внесете. На първо място трябва да имаме по-голяма съгласуваност между вътрешните и външните политики. Не може навън да насърчаваме това, което не правим от дома. Не можем да изискваме от другите да правят това, което ние не правим. Поради тази причина считам, че е обезпокоително това, което непрекъснато наричаме екстернализиране на нашата политика и на управлението на границите. Все повече искания имаме към съседните държави, за да може да изпълним нашите миграционни цели, но това е неприемливо. Считам, че Европейския съюз и държавите членки не трябва да подписват споразумение в областта на свободата правосъдието с трети държави, където съществува висок риск за нарушаване на човешките права. Спазването на основните права в държавите, с които имаме споразумения, трябва да бъде на лице. Не на последно място приканвам комисията да се консултира до парламента и да поиска от него одобрение при подписването на споразумение между Frontex и трети държави. Споразумение, което да гарантира адекватна защита и цялостно спазване на основните права. Считам, че основните права трябва да бъдат в центъра на нашия подход, на нашата политика. Това е необходимо, защото основните права са присъщи за всеки един човек. Правата на мигрантите, без значение дали този мигрант е влязъл законно или не на наша територия. Неговите права винаги трябва да бъдат наш приоритет. Повсеместно трябва да се спазват основните права, включително и по отношение на бежанците. Затова изисквам въвеждането на задължителен режим по отношение на повторното установяване на бежанците. Необходимо е да се спазват принципите, които защитаваме в споразуменията за реадмисия. За тази цел предлагам да има клауза, която да се прилага към апатридите и към гражданите на трети държави в споразуменията за реадмисия. Всички ние сме отговорни и трябва да защитим тези, които се борят за спазването на основните права. Считам, че задължително трябва да предприемем мерки, за да се улесни спешното издаване на визи и да се подобрят условията на приемните центрове, както и да се подобри ситуацията на защитниците на основните права в третите държави. И накрая считам, че трябва да се увеличи мандата на Европейската агенция за основни права, за да може мандата да обхваща всички държави кандидатки, както и държавите от политиката на добросъседство. Считам, че трябва да изпратим ясен сигнал, за да може държавите членки да ратифицират Международната конвенция за защитата на правата на всички работници-мигранти, както и тези на техните семейства. заключение, уважаеми колеги, ще ви представя приоритетите, които ще се опитам да защитя в рамките на това становище. И оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Това беше от мен. Благодаря. Благодаря, господин Бисеп. Докладчиците в сянка. Да, бих искала да благодаря на колегата господин Бисеп за отличното проекто становище което е изключително добре подплатено и засяга всички въпроси, които са в нашите правомощия. Тоест, управлението на миграционния поток и спазването на основните права е, и взимането им в предвид в отношенията ни с трети държави. Считам обаче, че би било интересно и напълно съм съгласна с това, което каза господин Бисеп, разбира се. Съгласна съм и с препоръките, които направи, но считам, че е необходимо да се разшири малко обхвата на становището на ФЕТА, за да включим и други аспекти, залегнали в програмата от Стокхолм. Например, други аспекти, в които също се засягат основните права, релевантни въпроси, свързани с киберсигурността, борбата с тероризма, прилагането на плана за действие – за CBRN. Не знам как се казваше това на френски. Както и да е. Да вземем предвид и аспектите, свързани с функционирането на Европол и Евроюст. Целта ми съвсем не е да се стесни обхвата на становището, напротив, бих искала то да се разшири. Благодаря, Ана Гомес. Другият докладчик в Сянка, госпожа Барио от НП, господин Донскис от АЛДЕ и господан Вершия. Предполагам, че ще получим още повече обратна връзка от другите колеги. Мисля, че вероятно сега или по-късно ще можете да отговорите на казаното от Ана Гомес. Желанието за увеличаване на обхвата на становището ще имате възможност да отговорите и на въпросите за киберсигурността и тероризма. Преди да първо ще чуем обратна връзка от Генерална дирекция правосъдие. Господин Инго Вайстенфел. Господин Вайстенфел. Накратко. Благодаря. Искам да ви благодаря за това становище по Стокомската програма. Е, във връзка с обхвата на работата е, по трите парламентарни комисии, БеАвко и Юри, които работят съвместно сега, и е, ние виждаме първото проекто становище. Запознахме се с него вчера и искаме да насърчим вашата комисия не просто да се запознае с постигнатото, но и да гледа напред и е, ние знаем, че парламент е напълно запознат с рамката на бъдещи програми и е, знаем, че е, така, комисия, комисията смята, че политиката в областта на правосъдието е политика на целия Европейски съюз и е, Европейския парламент на равна нога взима решения заедно с съвета и за това трябва да има по-силен вод по всяка следваща програма. Сега искам да се спра на три параграфа от становището, които са пред мен. Първо искам да ги обединя. Параграф 2.11 във връзка с външни въпроси. Ние е, искаме да потвърдим, че комисията е съгласна, че е много важно е, да има приемственост е, в това, което Европейския съюз прави вътре в съюза и извън и е, е, трети страни е, да се съобразяват с подхода на външната служба, е, която има подход към стратегическа рамка за човешките права. Европейската комисия има стратегия за хартите, за да може основните човешки права да се отчитат при всяка политика на Европейския съюз, както вътрешна, така и външна. И комисията поема ангажимент при всяко външно действие Европейския съюз да спазва парламентарните права права. И втория аспект, на който трябва да се спрем подробно, е е параграф 8 от Агенцията за основните права. Като цяло комисията е благосклонна към участие на страни кандидати от Западните Балкани в тази агенция. Е, това се смята е, като основополагащ акт. Примерно 2008 е, Хърватия беше член със статут на наблюдател до 2011 година и тогава тя предложи участието на ФИРОМ да се включи през 2010 година. В съвета има напредък по този въпрос. Е, не, ние знаем за участието на страни от съседството. Не се предвижда в е, основополагащия акт на Агенцията за основни права но ние насърчаваме външната служба да използва Агенцията за основни права и всички нейни констатации и публикации, е, за да има информация по специфични човешки права и те да бъдат отправени към членки на Европейския съюз. Господин Бицеп, имате думата сега. Думата. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, в рамките на тази първа презентация имахме някои ограничения, но с удоволствие ще възприема предложението, които направихте. Ще работим всички а, заедно, за да подобрим становището. Внимателно изслушах коментарите на комисията и на Генерална дирекция правосъдие във връзка с съседните държави. Ще помислим заедно за начина по който бихме могли да внесем подобрение на текста, който ви представих. Благодаря. Благодаря. Бих искала да ви представя графика. Крайен срок за внасяне на измененията 16 юли 12 часа. Среща с докладчиците в сянка за обсъждане на компромисите в Страсбург ще има през 37-та седмица. Разглеждане на измененията заедно с АФЕД на 18 септември. Това е момента, в който външната служба може да дойде и да коментира становището. Ще гласуваме в АФЕД на 24 септември. А доклада по собствена инициатива в Либе ще се гласува в седмица 24. 41 извинете в Страсбург. Благодаря на всички за работата по доклада, благодаря на техниците и на преводачите за това, че останаха с нас до края. Благодаря ви. Наистина а, беше изключително полезно вашето присъствие. Утре започваме в 10. Довиждане.